Е, няма е, оттеглени е, изменения. Тези изменения ще се считат за приети. Те са ви раздадени, госпожи и господа, затова няма да ви запознавам с тях. Е, господин е, Фиора, Алберто Фиора, е, лишен от е, своя депутатски имунитет е, съгласно решение на компетентните италиански власти. Освен това, трябва да ви информирам, че има внесени предложения по нормативен акт е, на второ четене. Съответната информация ще намерите на веб-страницата за директните излъчвания на заседания на парламента, като там ще намерите и указания за това, какви могат да бъдат исканията за